тази цел. Трябва да, раздов... да продължим да работим по нашето стратегическо партньорство. Госпожа Декейзер тук постави един въпрос относно екзекутирането на китайски граждани. Ние осъдихме много, с, в много ясен текст този случай Китай нееднократно пренебрегна а, призоваванията от европейските страни да не бъде е, изпълнявана тази смъртна присъда. Благодаря, госпожа комисар. Сега имаме една точка по дневния ред. Но и много ви моля да запазите тишина Минаваме към дебата по резолюцията по Филипините и давам думата на господин Пробера за две минути. Благодаря, господин председател. Вече имаме един тъжен навик. Свикнали сме с политическите и религиозните убийства по света, но въпреки всичко бяхме изумени от безчовечието, с което бяха убити 57 души, застанали на опашка да подкрепят президентската кандидатура в Филипините едно клане, осъществено хладнокръвно, хладнокръвно от въоръжена група в името на някаква революция, чийто смисъл трудно се разбира. Това убийство не е изолирано явление в тази страна, където има въоръжени бунтове от години насам по религиозни мотиви, както в региона на остров Минданао освен заклеймяването на тези кръвопролития, мисля, че ние трябва да предложим сътрудничеството си на Филипините дисциплините на правителството, да видим по какъв начин можем да допринесем за решаване на противоречията и против, противопоставянето в тази страна. Благодаря. Господин Провера за една минута. Господин Кастлер. Председател, дами и господа, кръвопролитието, извършено на 23 ноември, е ден, който отбелязваме в черно, защото проговори езика на, на кръвта и на насилието. Като журналист аз е, бих искал да подчертая, че 30 журналисти са били убити. Никога толкова много журналисти, толкова не са били убити едновременно в един ден. Като че ли не можем да намерим достатъчно силни думи в нашата резолюция, за да изразиме своя е, своето е, отвращение. Ние призоваваме Филип филипините да се борят срещу тероризма. Ние е, внасяме отделна резолюция от името на НП, и бих искал да пред... привлеча вниманието ви върху точка F и бих искала също така да кажа, че в, 6, в точка 6 е, че става дума за и изчезване на хора, които са в затворите, но тъй като нямаме доказателства, това трябва да се оттегли господин Танок. Господин председател, този акт трябва да бъде осъден от нас абсолютно безпрекословно. Това оказва, че там има пълен безпорядък, има много причини за, тези, за, та, за това, което се е случило. Много е слабо от централното правителство, корупция се шири, бедност, ислямски фундаментализъм. Това престъпление, което е политическо мотивирано, трябва да бъде разглеждано в по-широк социален и исторически контекст. Не трябва да пренебрегваме усилията на филипинското правителство за създаване на по-широка демократична култура след падането от власт на диктатора Маркос. Но не бива да забравяме и заплахата от терористите и дестабилизирането на обществото. конструктивните ангажименти и целенасочена помощ ще дадат възможност за възстановяване на Филипините. Те споделят много от нашите ценности и се стремят да наложат законността в управлението. Благодаря, господин Танок. Сега господин Тарабела. Господин председател, госпожо комисар, колеги, през ноември миналата година приех госпожа Дита Бургус, майката на младия Йонас Бургус, отвлечен от въоръжена групировка на 28 април 2007 година в Филипините, от когато близките му нямат никаква вест от него. Той е, е един от стотината отвлечени в Филипините, убийств, които стават жертви на безнаказани убийства. Е, от е, увеличават се престъпленията и покушенията срещу хора, които властта не може да защити. Е, клането от Магинданао трябва да бъде изяснено и трябва да се хвърли светлина върху убийството също на Исмаил Мунгадабето. Благодаря, господин Таравела. Сега давам думата за минута и половина на господин Тавариш. Благодаря, господин председател. Филипините от е, две десетилетия вдъхват надежда на света, че ще върват към демократично развитие и че правата на човека ще бъдат зачитани, както и правата на трудещите се, студентите и въобще на населението. Ние се надявахме на нормализация и демократично развитие, но установяваме, че положението в, на Филипините се влушава. Има много тревожни факти на корупция и насилие, на падения срещу опозицията, а най-смущаващото е клането от магинал, където над 40 души следващи, наредени за да подкрепят президента, са били убити от една групировка, свързана с клана, който доминира в тази провинция. Освен това, 30 журналисти бяха убити. Това е най-голямото клане на журналисти в историята. Не можем да позволим подобни събития. Не можем да допуснем такава ситуация и затова е крайно необходимо да искаме от президентката Глория Араойо. да вземе мерки. Европа следи от близост какво става в Филипините. Сега госпожа Лохбилер. Благодаря ви, господин председател. Причината, поради която водим този дебат, е убийството на 57 души, които са придружавали кандидатка за провинциални избори. престъплението е извършено от местни милици. Това е един пример за извън съдебно разрешаване на спорове, нещо, което е съвсем а, става рутинно в тази страна. Властите като че ли не правят никакви усилия за решаване на проблемите и за а, разследване на случаите. Само двама души са били а, преследвани и осъдени до сега извън съдебни разпри се е, извършват прямо синдикалисти, правозащитници, журналисти и по този начин се упражнява натиск върху гражданското общество и се ограничава свободната дискусия в страната. Предвид обстоятелствата, как могат да се подготвят изборите, е, едни честни открити избори през месец май. За това трябва спешно правителството да предприеме ефективни мерки за прекратяване на подобни престъпления и насилие. В параграф 6 се казва е, освободете всички е, политически затворници и така нататък. И е, да се направят всички усилия, които, е, които са възможни, за да могат да бъдат освободени от тези които са неправомерно задържани. Благодаря ви, госпожо. А сега от името на политическите групи, от името на социалистите, господин Палекис. Благодаря, господин председател. Когато питаме средния европеец какво става днес в Филипините и ако въобще човек го попита, той най-вероятно няма да може да отговори, защото по телевизията не, не виждаме нищо, така че той смята, че там положението е спокойно. Но там има престъпления, е Погребват се живи правозащитници. Неодавна 57 души са били убити, половината от които журналисти. Това е най-голямото престъпление спрямо журналисти, е, извършено в историята. Така че ние призоваваме филипинските власти да е, вземат мерки за незабавното прекратяване на тези престъпления е, за ликвидиране на местните милиции и установяване на сигурност. Това е много важно за провеждане на изборите. Благодаря ви, господин Палекис. А сега давам думата на госпожа Герингер де Годенберг. Благодаря, господин председател. На 10 май ще има президентски избори и местни избори. И това означава, че ние трябва да положим всички усилия да осигурим най, възможно най-справедливи избори. Първо трябва да се открият виновниците за кръвопролитията, за които говорим. До този момент местната съдебна власт не се е трудила твърде много да ги търси. Твърде много грешки са били извършени по време на разследването, което продължава да поддържи и беззаконието там. Филипините не бива да допускат това. Освен това, те трябва да се възползват е, разумно и ефективно от парите, които се отпускат от Европейския съюз за изграждане на законност и демократичност в тази държава. Благодаря, господин Герингер. Сега преминаваме към процедурата на спонтанни изказвания. На двама оратори ще дам думата. Сега господин Ромеро една година. Благодаря. Съвсем накратко искам да припомня, че започнахме новата година с новия договор от Лисабон – но като че ли си запазваме лошите навици от преди. Съветът не присъства на този дебат за спешни нарушения на човешките деба и няма дебат между институциите. В конкретния случай с Филипините ще припомня, че тук не става въпрос за ситуация като положението на Хаити през последните години. Тук става въпрос за един структурен проблем, който изисква структурен отговор. Не можем да се задоволяваме да реагираме на всеки случай по отделността, а да предложим едно глобално решение. Още повече, че най-засегнати са правозащитниците. Не можем да останем мълчаливи. Трябва да действаме трудно. Благодаря сега господин Чарнецки. Господин председател, госпожо комисар, дами и господа. Европейският съюз застава зад е, човешките права, но това не може да се каже за Испанското председателство или съвета. Не, не ги виждаме тук представени. Ние се опитваме да защитаваме човешките права, а представители на съвета и на председателството не са тук. За нас това е неприемливо. Филипините са християнска страна с християнско културно наследство, свързана с европейската култура. те трябва да спазват човешките права, което много често не е случая в този континент. Затова ние трябва да изразим своята солидарност с жертвите и страдащите от подобни политики в тази страна. Това е наше задължение. Сега давам думата на госпожа комисар Нели Крус. Моля. Господин председател, уважаеми депутати. Аз тук представям върховния представител на, представител на съвета. Кръвополитието на остров Медано на 23 ноември миналата година, където бяха убити 57 души, показа колко големи са проблемите с човешките права в Филипините, свързани с изчезванията или незаконните убийства на граждани, свързани с безнаказаността на виновниците в миналото. Съвета реагира много бързо. Е, тяхното правителство, извънете, реагира много бързо с цел да накаже извършителите което е много важно да премахне културата на безнаказаност на извършителите на подобни убийства. Правителството също предприе някои важни стъпки за засилване на човешките права. Президента Ройо е наложил забрана на смъртната присъда – и се е обявил за включване на разпоредби за защита на човешките права в скоро приятата азиатска харта. Също така се предприемат мерки за прекратяване на конфликта с мусулмански бунтовници, който продължава дълги години. Има надежда да се постигне споразумение по-късно тази година. Трябва да се има предвид, че кръвополитието е било плод на връжда между политически е, семейства, мусулмани между другото, т.е. не е свързано с междуобщностни връжди. Европейския съюз е, води един отдавнашен диалог с правителството на Филипините и дискутираме много теми, включително човешките права. В момента преговаряме за споразумение за партньорство и сътрудничество и активно подкрепяме правителството в неговите усилия да подобри спазването на човешките права. В такъв смисъл сме започнали една мисия за подкрепа на тяхната съдебна система, която е много навременна, защото подкрепя капацитета, изгражда капацитета на съдебната система, включително създава и военен контингент, който да преследва тези незаконни, извършителите на законни убийства. Също така ние трябва да създадем една система за наблюдение, която да създава и доверие в е, системата там. По инструмента за стабилност се финансират тези проекти и ще продължат да бъдат финансирани. На местно ниво също има проекти, свързани с, уважението, с спазването на човешките права свързани с изпълнението на международни ангажименти и с разпространяване на информация, свързана с изборите. Работим също и с, за създаване на социални служби. Ние също така сме готови да извършим и повече, ако процеса се развие. Разкритяваме с тази точка, която ще гласуваме веднага. Сега започваме гласуването. Искам да ви да припомня на госпожа Албинер, че трябва да представи своето устно изменение в момента, в който ще стигнем до тази точка на гласуването.